Uh, uh, и така, скъпи колеги, госпожи и господа, моля ви, заемете местата си. Моля ви, не стойте прави. Ако има бурни овации, аплодисменти, добре, тогава ставаме на крака, но друга причина да стоим прави в залата няма. Моля ви, седнете. May open. И така, позволете ми да открия нашето публично изслушване. Изключително важно. Енергийните разходи и конкурентоспособността на промишлеността на Европейския съюз. Много ви моля. Greens advisor, please sit down. Моля ви съветника на зелените да седне. И така, разходи за енергия и конкурентоспособност на промишлеността на Европейския съюз. Изключително актуална тема. Обсъждали сме този въпрос с комисаря вече месеци наред и много ви благодаря за това, господин комисар. Преди всичко приветствам нашия комисар, господин Каниете. Вчера имахме среща сутринта отново. на голямата среща с европейския бизнес. Приветствам и ораторите от името на нашата парламентарна комисия. Искам да ви благодаря, че приехте поканата да участвате в е, днешното изслушване. Позволете ми да наблегна още веднъж, че има много сериозни колебания нагоре и надолу в цените на енергоносителите. Преди няколко години бяха стигнати небивали цени. Сега дори себестоиността на добива не може да се покрие от пазарните цени. Фактор за ценообразуването са търсенето и предлагането, но те не са единствените. Инвестиционните разходи, транспортните разходи също имат значение – в свободното пазарно стопанство има и разходи за застраховане. Не бива да забравяме разходите, свързани с регулаторната рамка, с политиката. За това трябва да се разгледа и анализира задълбочено въпроса за енергийните разходи и конкурентоспособността. Два часа и половина са предвидени. Имаме два раздела. Първият доставчиците на енергия и економическото измерение, а втория раздел потребителите на енергия. Защото в края на краищата ние работим за потребителите – без да имаме все пак доставчици, без да имаме енергийни дружества, не е възможно да се поддържа енергийния пазар. Моля нашите експерти, нашите членове да се изказват стегнато, защото не разполагаме с много време. Сега позволете ми да се обърна към господин Каниете, комисаря в този ресор за уводно изказване. Благодаря, благодаря господин Бузък, госпожи и господа. За мен е голямо удоволствие да се срещнем отново след доста кратко време. Разходите за енергия и конкурентоспособността на европейската промишленост е тема от първостепенно значение, защото те предизвикват политическа загриженост сред управлението, потребителите и имат отношение към цялата економика. Европейския фонд за стратегически инвестиции може да допринесе е, за подобряването на функционирането на единия ни пазар. Цифровата економика, иновациите, инвестициите в научни изследвания са също начини за усъвършенстване на економиката ни. Разходите за енергия продължават да бъдат основен фактор и ние нямаме стратегическо предимство пред нашите конкуренти в тази връзка. Нашата стратегия е да използваме енергийния преход към намаляване на зависимостта от изкопаемите е, горива, за да можем да повишим конкурентноспособността си. Така можем да отговорим на предизвикателствата, свързани с е, колебанията на цените и на търсенето и предлагането. Ние сме е, с е, най-високи постижения в новаторските продукти, в екодизайна, в заетостта 2 милиона и 400 хиляди европейци работят в този отрасъл и чрез високите си постижения можем да допринесем с 42 милиарда допълнителни разходи към 2020. 80% може да се увеличи производството на електроенергия от фотоволтейци. но от гледна точка на разходите все още ни предстои много работа. Трябва да разберем как да се справим с цените на енергията и как да намалим енергийните си разходи. Затова е много актуална темата ни. В момента Европейската комисия подготвя последващи действия след нашето съобщение от 2014 година за разходите и цените в енергетиката. Позволете ми да ви припомня основните е, констатации от доклада ни от 2014 година. Тези констатации бяха а, е, доста отрезвяващи. Различията между отделните държави членки се задълбочават. В някои държави членки а, е, разликите са между 2,5 до 4 а, пъти. Цените са два пъти по-високи, е, отколкото в Съединените щати. Сега с е, намаляването на цените на енергоносителите, въпреки всичко годишно е, цените на дребно на електроенергията се увеличават с 3% и половина. Енергийният компонент на цените като цяло също расте. Вятърната енергия, слънчевата енергия се отразяват благоприятно на цената на едро, но не и на цената на дребно. Развитието на единния пазар би трябвало да допринесе за благоприятно влияние върху цените на едро. Не се почувства обаче благоприятна последица за цените на дребно поради разпокъсаността и големия разнобой в тарифите, регулаторната рамка и други. Затова нашата препоръка беше съвсем ясна още тогава. Да се работи решително за изграждане на енергийния съюз. Приятият миналата седмица проект за сигурността на енергийните доставки ще насърчи регионалното сътрудничество. Значителен напредък беше постигнат в изграждането на инфраструктурата, на междусистемните връзки, което задържа цените на по-низко равнище, с по-добро управление и с по-добро обвързване между пазара на едро и пазара на дребно, чрез координиране на националните политики и единни схеми, за търговия с емисии и други схеми за подпомагане, ще можем да постигнем нашите цели. Предлагаме актуализация на директивата за ВИ, за да може чистата енергия да бъде наистина конкурентно способен елемент от нашия енергиен пазар – намаляването на потреблението също ще изиграе своята роля. Затова предлагаме преразглеждане на законодателството за енергийната ефективност до края на годината. Така ще може да се намали потреблението, ще могат да се намалят разходите за енергия и оттам цените. Ще се повиши ефективността на доставчиците и устойчивостта това ще е важен фактор за конкурентноспособността. Пейзажът обаче след тези констатации от 2014 се промени значително. В тази годишния си доклад ще обърнем внимание на спадащите е, цени на е, нефта и а, на а, газа вече не 4 пъти, а само 2 пъти повече, отколкото в Съединените щати, по разчетите за внос в Европейския съюз на суров нефт, въглища и газ от 400 милиарда през 2013 стойността ще а, спадне с 35 5% на 260 е, милиарда. Разликата между 2013 и 2014 е 114 милиарда за чистата енергия. Това се равнява на 1% от БВП. Валутният курс е, също се промени. Падна от 1,4 на 1,06 е, за една година. Този валутен курс е, ум, смекчи до някъде удара от е, спада в цените. Но все пак може да се каже, че нашата е, политика, мерките за повишаване на енергийната ефективност също допринесоха. Има и външни е, фактори. Увеличи се достатъчно доставката на газ от Съединените щати, е, авариите в е, АЕЦ е, са все външни фактори, които трябва да бъдат отчитани. Макроекономическите стимули са крайно необходими в тези капиталоемки производства, но искам да кажа пределно ясно. Днешните по-низки цени не ни дават основания да се отпускаме. Цените е, в енергетиката няма да останат такива. Днешната цена е равна приблизително на цената през 2009 година. Но а, много скоро след това се стигна до 120 долара на а, барел и с това искам да кажа, че динамиката на цените в енергетиката е много активна и трябва редовно да следим енергийните цени. В доклада си за 2016 година ще направим международни сравнения, анализ на равнището на цените и на разходите в отделните страни ще бъдат обхванати както домакинствата, така и промишлените потребители. Ще се обърне особено внимание на енергоемките производства. Ние искаме е, да получим информация отколкото е възможно повече източници, от потребители, доставчици, експерти, заинтересовани страни и искаме е, да чуем и вашето становище в парламента и на вашите експерти. Така искаме да сме максимално добре информирани, за да подготвим е, своята политика, да можем да реагираме, да имаме ясна картина за състоянието и устойчивостта на енергетиката. Спадът в е, цените ни дава възможност да осмислим общата картина и да направим равносметка на напретъка. С удоволствие ще изслушам всички днес на това изслушване. Изслушване за да можем наистина да постигнем по-висока конкурентоспособност на европейската промишленост. Благодаря ви, господин комисар. Знаем, че комисарят може да остане само до 4, ако не се лъжа. Така че продължаваме бързо напред. Искаме да изслушаме първо експертите и след това ще има възможност за въпроси и отговори. Първият лектор е господин Лопес Стафал Басконяна. Много сложни са испанските имена, но предполагам, че го произнесох правилно. Първоначалната специалност е економика, но преди 6 години той е избран за директор на регулаторния отдел – на едно дружество, глобално дружество за инфраструктура, вода и енергия и освен това е избран за заместник председател на Европейската асоциация за вятърна енергия. Също е бил и председател на Испанската асоциация за вятърна енергия през последните две години. Така че на фона на това много искаме да чуем какво е вашето виждане качеството на човек, който е отговарял за възобновяемите източници, общо казано. Заповядайте. Благодаря, господин комисар, господин председател, уважаем членове на комисията. Чест е за акциона да е днес е, в това публично изслушване. Дебат е много актуален, защото има дискусия дали не е застрашена конкурентоспособността на Европа заради цените на енергията. Според някои, политиката е, на Европа за климатичните изменения трябва да се преработи заради този проблем и ефекта върху конкурентоспособността. Европейската комисия и Международната енергия, енергия проучиха задълбочен този въпрос. Скоро ще има документ. Аз не претендирам да имам последните актуални данни, нито пък да имам окончателен отговор на въпроса, но искам да маркирам някои неща, които заслужават анализ. Искам да го направя гледна точка на дружество, което се занимава с възобновяеми източници на енергия, за което е много ясно, е, че най-добрият подход за подобряване на економиката и конкурентоспособността на Европа е да се засили политиката за нова енергийна рамка. Няколко думи за моята дружество Акциона – ние експлуатираме възобновяеми източници на стойност над 6 е, милиарда. Ние сме на пето място по ветрогенератори, като случим китайските дружества. Ние се считаме за добър пример как европейската политика за възобновяеми източници помага на европейските дружества да навлезат на един нов пазар и да се превърнат в глобални и като това го казваме, защото всичко това го постигнахме за две години. Now, going to the specific... А сега конкретно по темата, конкретна способността, искам да кажа, че има две различни дефиниции на способност. Първо, глобална способност, което е набор от органи, политики и фактори, които определят нивото на производителност на дадена страна. Това е термин, който се използва за определен на финансов капацитет, регулаторна способ... стабилност и така нататък. Обаче отрасловата конкурентоспособност от друга страна е много по-ограничена понятието, показва възможността на даден отрасъл да се конкурира. Тук се включват съвсем различни фактори. Цена на труда, на суровините, данъчно облагане и така нататък. Цените на енергията определено са един от тези фактори, но те имат само ограничено и частично влияние върху конкурентоспособността на даден отрасъл. Така че първото послание днес е, че трябва да прокараме значителна линия между отрасловата и глобалната конкурентоспособност – Ако се ограничим до по-тесното понятие отраслова конкурентоспособност, въпросът е кои сектори са с най-голям дял на енергийните разходи от общите разходи. Общият дял на тези сектори в БВП-то не е съществен. 1,4% от БВП е според различни източници този дял, което не е очудващо поради следните причини енергийно интензивните производства разчитат на по-голяма дейност, свързана с производството на добавена стоеност. И второто послание е конкурентоспособността на някои промишлени сектори не представлява отрасловата конкурентоспособност на цяла Европа. Енергоемките отрасли са важен въпрос за европейската економика, но това не е глобален въпрос за цялата промишленост. След като идентифицираме секторите на промишлеността, на които трябва да поставим акцент, трябва да определим какви са съответните енергийни разходи. И не трябва да забравяме, че те има два различни елемента – газ и електроенергия делът на разходите за газ е по-висок от този на електроенергията. Това се вижда в различни проучвания от 2014 година, например, на комисията и едно последно изказ... проучване за 25 за топ 25 в света и виждаме, че по-висок дял от общите производствени разходи има газа в сравнение с електроенергията. Ако отразим и събитията с шистовия газ в САЩ, може да се запитаме дали въпросът за конкурентоспособността не опира само до газа, разходите за газ, а не тези за електроенергия. Но това се пренебрегва и вниманието се обръща главно на електроенергията. Трябва да се отдаде по-приоритетно значение на газа, за да решим правилно проблема, когато определяме съответните политики. Пре все това не трябва да се пренебрегва и проблема с електроенергията. Цените на електроенергията растат много в последно време, макар и да не можем да пренебрегнем факта, че те се остават предимно стабилни особено що се отнася до тежката промишленост от средата на 2012 година, според последната статистика на Евростат. Така че въпросът е до каква степен разходите за електроенергия се отразяват на енергоемките е, сектори и техната конкретна способност. За да дадем отговор на този въпрос, не трябва да забравим следното. На първо място, енергоемките дружества плащат много по-малко от битовите абонати или от средните промишлени абонати за електроенергията. Днес битовите абонати плащат за електроенергия 2,5 пъти повече, отколкото енергоемките дружествата, а малките промишлени абонати плащат 40% повече. Цената на, ел... на електричеството варира много в Европейския съюз за енергоемките сектори. Въпросът е дали имаме един единствен проблем или много различни проблеми с най-различни причини. И на следващото място всичко зависи от компонента за енергийния пазар, което прави връзката най-вече с енергийния пазар и много по-малко с данъците и налозите. И както каза комисария, данъците не се включват в пазарния компонент на сметката за електроенергия. Големите потребители не плащат подобни разходи за разлика от останалите потребители в Европа, т.е. тези енергоемки дружества са обект на привилегировано отношение, що се отнася до цените на електроенергия. Освен това има и някои други мерки, като субсидии, компенсация на косвени разходи, които са били обект на проучване в различни изследвания, възложени от комисията. Четвърто послание е, трябва да разгледаме много внимателно този въпрос, когато раз... проучваме дали има проблем с конкурентоспособността в тези сектори в Европа и най-вече какви са причините за проблемите с конкурентоспособността. Някои от предложените мерки понякога са свързани и с промяна в стратегията за климата и енергията в Европейския съюз. В заключение искам да спомена какво е отражението на някои от основните инструменти на общата енергийна политика, политиката за възобновяемите източници върху тези сектори. Възобновяемите източници са антагонист на отрасловата конкурентоспособност, както се твърди понякога. Това не е честно. Ако разгледаме работен документ за 2014 година на комисията, цифрите съвсем не са притеснителни. За двете най-енергоемки сектори, хлор и първичен алуминиум, делът на възобновяемите източници от общите производствени разходи е 0,9,2% съответно. Това не е кой знае колко много като процент. Не трябва да забравяме отражението на така нареченото закупуване с предимство на ефтина електроенергия. Това е ефектът на влизането на ефтина енергия като вятърната енергия. С това се намалява пределната цена на пазара и като цяло пазарните цени. Колкото повече се разпространяват възобновяемите толкова повече ще падат цените. Колкото по-висок е техния компонент от, от електроенергията, толкова повече ще спадне и цената на електроенергията. Това ще има положително въздействие върху енергоемките сектори, както се отбелязва в проучване на комисията. Нетният ефект върху цените на древно ще бъде намаляване на цените, не повишаване. Това е така в Испания, в Ирландия. Виждате и съотношението между нивото на разпространение на вятърната енергия и цените. Нивата на цените са отляво, а пък разпространението на вятърната енергия от другата страна. По-голямото разпространение на този тип енергия на испанския пазар. води до намаляване на крайната цена. И, както казах, по-ниска цена за енергоемките потребители. Погрешно би било се счита, че възобновяемите източници нараняват конкурентоспособността и, и енергоемките потребители. И няколко думи връщам се към началото на презентацията. Глобалната конкурентоспособност ние като специалисти с възобновяема, в сферата на възобновяемата енергия, които ни съществуваха преди 20 години, за нас е пределно ясно, че увеличаването на възобновяемите източници в Европа стимулира економиката. Това ще е още по въжи с пълна сила, ако се постигнат целите за 2300 година. В заключение, ако има някакъв проблем, той трябва да се реши, но трябва да бъде подложен на правилен анализ преди това. И ако ръководителите решат да търсят решение за този важен проблем, това трябва да стане след задълбочен анализ. Това е нашето становище. Този анализ трябва да е в унисон с останалите политика на Европейския съюз за енергия и климат. Yeah. Благодаря ви много за изключително ясното представене. Чухме пета основни пункта, на които наблегнахте. Благодаря. Минаваме към следващия експерт, който ще се изкаже. Професор Нойхов, който е завършил университета Хайдълбърг, Лондонската школа по економика и професор в областта на политика по климата и енергетика. Освен това е ръководил и проекти за бъдещето на енергийната система, интегрирането на възобновяемите източници на енергия, стратегии по отношение на климата, европейската схема за търговия с емисии, Въпросите са изключително важни. Имаме економическо измерение, доставчиците на енергийни източници. Какво мислите по този въпрос? И моля ви, не просрочвайте 10 минути, защото вече напреднахме с времето. Благодаря ви много за отправената покана. Позволете също така и аз да представя моите пет пункта съвсем в началото. Трябва да правим разграничение между тези, които произвеждат материали и онези, които представляват останалата част от промишлеността. Както господин Каниета каже, ценово, ценообразуването в енергетиката създава възможности, но трябва да гарантираме дългосрочна конкурентоспособност. Това има три измерения – с оглед на политиката. Изграждане на рамки, които ще спомогнат да овладеем колебанията, също така възобновяваните източници да са с ниска съвестойност, големия въпрос за Европа. И накрая, трябва да си дадем сметка какъв потенциал има за постигане на по-висока ефективност и по-голяма иновативност с оглед на енергийните цени. Нека сега премина към подробностите. Що се отнася до отраслите, виждаме кои са основните характеристики в БВП, особено за Германия. Какъв дял от общите разходи всъщност са относими към а, енергийните? 10, 20 и 30% виждате отдолу догоре на, по скалата. 2,2% от БВП в Германия и а, господин а, Басконян а, спод, сподели за тези 2,5%. Всъщност говорим за стоманодобив, химическа промишленост, алуминиева, производство на хартия. Това са основните производствени процеси, които са най-енергоемки. Те спомагат да насочим вниманието към тези материали. Трябва да направим това разграничение между енергоемките производства. Лесно е да бъдат установени. Ако погледнем останалите отрасли, ще видим колко, много, колко важно е за Европа тази и останала част от индустрията, 98% от промишлеността, до каква степен зависи от енергопотреблението и постигане на енергийна ефективност. Как да направим това? Да се подготвим, да актуализираме а, схемите за ценообразуването, газоснабдяването, нефта, почти е плашещо да видим драматичния спад в цените на природния газ и на нефта. Поради търсене, това до някъде е свързано с енергийната ефективност, а също така и перспективите. Цените на газа в Европа падат, което не само води до по-голямо съвпадане на ценовите компоненти в Европа и Штатите. Преди имаше разлика 2 до 3 пъти, в момента цените са сходни. Няма голяма разлика в абсолютно изражение. Имаше огромен фактор, който водеше до диференциация в миналото. Цените, по отношение цените на въглищата. Общо взето, ако наложим а, определени цени за въглеродния диоксид а, по използването на въглеводороди, ще видим, че там разликите също са много малки. Ако говорим за цените с оглед на политиката и материалния сектор, това почти не съществува. За повечето от тези разходи има доста големи стимули. Много по голямо е по-голямо е колебанието на цените в а, другите сфери, сравнено с САЩ. В момента има доста голяма конверсия и а, на изток. За да се справим с тези колебания, трябва да подпомагаме различните възможности, защото регионалните колебания – е, които засягат и другите отрасли, е, трябва да се основават на много мощни референтни цени, да имаме по-добри подходи по разработването на пазарите. И на второ място, ако вземем същите обстоятелства и се опитваме да проследим колебанията в цените, на търгуваните суровини ден за ден, ще видим, че в най-енергоемките индустрии може да има преместване на производството, за да спаднат цените, средните цени на енергоносителите. Могат да бъдат отчетени и други елементи, но трябва да сме по-инновативни, за да можем да повишим е, конкурентоспособността възобновяемите източници. На тази картинка в синьо виждаме колко средства се разходват в Европа за вноса, до въглеводородите, изкопаемите, собствено производство в Европа, емисиите и всички други външни фактори, които влияят на цената. Това води до 500 милиарда в Европа, които непрекъснато падат и до 15. Ако погледнем пунктира, ще видим какво се получава, ако имаме микс от ветро, ветрови източници и други източници на енергия. Какви биха били разходите, ако четем и амортизацията? Ако вземем 2000-та година, почти би било невъзможно тогава да си представим какво ще се случи с разходите за енергия. Към днешна дата измеренията са почти същите. Можем да бъдем оптимисти, що се отнася до работните места, енергийната сигурност, изменението на климата, защото може да се инвестира в Европа на същите равнища. Обаче, нека се основем на едно предположение. Средните разходи за капитал можем да ги претеглям на 5%. Европейските инвеститори, ако 2014 ги бяхме попитали каква е средно претеглената стойност на капиталите, в Германия биха казали 3,5-4,5%, в някои други 8-9%, 10% в Гърция, но и в Швеция бяха 8%. Добре, кои са двигателите? Да се върнем на предходната графика. Ако нямаме средно претеглена стойност, която да е 5, а не 4%, както е в Германия, може още да намалим разходите за този трансфер. Ако от друга страна обаче преминем към възобновяваме енергийни източници, които създават политически рискове, няма дългосрочно търгуване, дългосрочни договори, за да се а, коригира а, риска, то тогава ще стигнем до 10%. И тогава разговора за възобновяемите източници всъщност се основа на по-високи цени. Какво може да кажем тогава за европейската политика? Трябва да си сътрудничам на европейско равнище, за да можем да подпомогнем онези страни, при които капитала има много по-висока събестойност. Това можем да го направим чрез Европейската инвестиционна банка, чрез използване на други възможности за инвестиции. Всъщност трябва да се съсредоточим върху разработването на политика, която да положи основите за добри инвестиции, да използваме различните механизми, които са много важни, тъй като те гарантират дългосрочна стабилност и в известен степен те бяха дискредитирани, защото в миналото ги използвахме за да покриваме разходите за възобновяемите източници, когато те бяха много скъпи. А сега трябва да правим разлика между онзи товар, който носим от миналото и онова, което ще се случи в бъдещето. В противен случай няма да можем да достигнем тази ниски а, измерения на събестоиността възобновяваме те източници. Не бива да ги възприемаме като нещо много скъпо, което винаги ще се нуждае от подпомагане. Разбира се, в предходните графики видяхте големите колебания в цените. В едните години трябва да имаме политика, която да гарантира някаква стабилност срещу огромните колебания в цените на енергоносителите и а, цените на въглеводородите две години могат да бъдат доста колебливи, след това се стабилизират, след това отново има върхове и спадове. Но днес тази схема, която ще бъде хеджирана за бъдещето, ще помогне на потребителите да си гарантират някаква защита срещу високите цени. Така че трябва да балансираме възобновяемите с въглеводородните източници. И накрая, какво можем да направим, за да повишим енергоефективността в Европа. Има широк кръг от отрасли, където енергийните е, е, разходи са 1%, 6. Трябва да подпомогнем а, тези предприятия да се възползват от възможностите, да заложим съответните процеси и политически цели, които да ни дадат сила. Ако преминем към материалното производство, където тези енергийни разходи може да са високи, трябва да има обособени разпоредби, за да има определени е, жалони за компенсиране на е, ценовите разлики, защото така ще повишим ефективността чрез тези специфични разпоредби, но само за определени производствени дейности, където може да бъде постигната ефективност в самото производство. Т.е. трябва да се възползваме от възможностите за модернизация, за преодоляване на недостатъците и да разработаме съответните политически мерки, да предвидим стимули и определени отстъпки. И на последно място – за да се възползваме от технологиите, ние наистина трябва да вложим огромни усилия за новите технологии. Имаме фондове за модернизация и трябва да се работи съвместно на тези, които представляват правителствата и технологиите за да разработим тази обща стратегия и така диференциация между материалното производство и другите промишлени производства, за да можем да се е, справим с предизвикателствата, да разработим съответните политики. Много са възможностите, не бива да ги пропускаме. Трябва така да проектираме пазара, че да не изпуснем, да не пропуснем тези възможности, независимо от огромните колебания на пазарите, да е по-ниска себестоиността на капиталите да използваме разнородни механизми, да се възползваме от всички тези програми, да въведем и да внедрим целеви програми за съответните сектори. Председателя, благодаря ви много за тази ред, за това представяне. Вие отговаряте всъщност за сектора разходи. Много добре сте запознати с цифрите. Едно до пет всичко разбрахме. И сега Имате възможност да задавате въпроси. Молбата ми в самото начало е господин Питър. да вземе думата от НБ. If I may ask you, I ask you maybe two minutes. Моля ви е, по две минути, не повече за въпроси, защото не разполагаме с достатъчно време, за съжаление. Моля ви, е, съобразявайте се с двете минути. Да, много ви благодаря. Много подробна информация чухме за разходите в енергетиката. Но имам един въпрос към професор Нойхов. средните по големина производители. Ако погледнат статистиката, дали ще могат да намерят себе си в нея в действителност? Непрекъснато повтаряте, че картината не е чак толкова отчаиваща. че за конкурентно способността ценовите равнища не са толкова неблагоприятни. На следващо място, отчели ли сте енергийната ефективност и нейното повишаване за намаляване на себестойността? Струва ми се, че вашият отговор беше да. От друга страна, вие настоявате за увеличаване на дела на ВИ. Ако годишно имаме само 1,5%, които се падат на ВИ, каква е нашата политика? Ние не пречим ли на мерките за повишаване на енергийната ефективност, като наблягаме твърде много на ВЕИ? Въведени са задължителни цели за възобновяемите енергоисточници. Това от гледна точка на себестойността като че ли затруднява задачата ни и ускъпява в крайна сметка енергията, не ни позволява да увеличаваме конкурентоспособността. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря Каниете. Бих ви помолил за коментар на казаното от експертите преди малко. Господин Лопес посочи, че през 2015 година имаме двукратна разлика между цените в Европа и Съединените щати. Аз мисля, че не ни върши особена работа такъв такова сравнение, защото това само налива вода в мелницата на онези, които искат окончателно да довършат европейската промишленост. Ако не се вгледаме в действителността такава каквато е, ако не признаем, че са силно изкривени цените на енергийния пазар, ако не видим, е, че сектора на ВИ е в много трудно положение, няма да разберем дали сме в състояние ще постигнем 30% относителен дял на ВИ, които сме си поставили като задача. Ако искаме да надхвърлим тези 30%, са необходими специални условия. Не можем да постигнем производство, което се изравнява с потреблението. Ако няма слънце, ако не духа вятър, това не значи, че няма да имаме нужда от енергия. Тя трябва да се произвежда. В някои случаи трябва да се откажем от а, конвенционалните източници. Съжалявам, председателя прекъсва оратора. Благодаря, господин Хенкел от ЕКР. Имам Въпрос към първия оратор. Той каза, че ВИ нямат реално отражение върху конкурентно способността на енергоемките производства. Това е факт, защото някой друг плаща за тях. Искам да ви попитам, кой е този, който плаща за тях? У нас за енергоемките производства плащат малките и средните предприятия. В този смисъл, че те губят конкурентно способност заради ВЕИ. Домакинствата също. Германия е на второ място в Европа по цени на дребно за домакинствата. Пак повтарям въпроса си. Кой плаща за увеличаването на дела на ВЕИ, така че да не страдат най-засегнатите? Благодаря. Имаме нов член от АЛДЕ, госпожа Понсе. Заповядайте. Благодаря. Имам един въпрос към господин Каниете говорим за себестоиността на ВЕИ, но не сме анализирали достатъчно ефекта от спада на цените на енергийния пазар. Какви са последиците е, за тях, е, за промишлените потребители? Благодаря, господин Тормест, Ще ви помоля да посочите ето този слайд. Днес видяхме е, резултатите от едно проучване на германските енергоемки производства. Червената колона показва, че благодарение на ВЕИ е, е по-ниска цената. Зелената част показва косвените последици от пазара е, на въглеродни емисии. Както виждате, данъците и таксите в Лилаво са минимална част. В е, Синьо имаме енергийната ефективност, която може да постигне много и Общият извод е, че енергоемките производства в Германия зависят от пазара на едро. В момента цената на едро около 32 може и да падне. От тук въпросът ми. Виждате, че ВИ натискат надолу равнището на цените е, в е, енергоемките производства в Германия. Така ли е и в Испания? И е, смятате ли, че това изследване може да е полезно, професор Нойхов? Какво можем да направим за енергоемките производства могат ли да а, спаднат цените от развитието на енергийни борси, как и къде? Господин Ника а, зададе подобен въпрос. Аз настоявам за фонд, свързан с а, фонда Юнкер, който да се насочи а, към ВИ в Юго-Источна Европа разходите за капитал в Германия за ветрогенераторите са 4%, в Румъния са много повече. Благодаря. Благодаря, господин Хелмер. Благодаря. Е, да бяха тук и производителите на стомана от Великобритания, да бяха чули това, което казвате. Данните за цените се нуждаят от допълнително разяснение, защото с всички тези сложни фактори става неразбираем начина по който се образуват е, цените. Какви са преките разходи? Примерно през е, зимата, когато е, не могат да работят пълноценно всички ВЕИ. Истината е, че от гледна точка на политиката, ние закриваме ефективни а, производства, които са доказали а, своята стабилност и а, ги заменяме с едни много несигурни възобновяеми енергоисточници, защото а, настояваме техният дел да се увеличи. И какво правят производителите на торове, на химикали? Изнасят ги другаде. Закриват се работни места, закриват се заводи. Схемата за търговия с емисии само ги притиска въгъла още повече. Ефектът от европейската политика не е да се намалят емисиите, а емисиите да бъдат изнесени навън. Към други страни в които стандартите за опазване на околната среда не са толкова високи и разходите за единица продукция там са по-високи, което пак удря европейската економика и глобалните емисии. Разумна ли е такава политика? Благодаря, госпожа Лопес Бермехо. Grazie. Благодаря, господин председател. За този дебат. Цените на енергията са много важни за европейската промишленост. Също въжи и за увеличаването на конкуренцията от страна на страни с по-низки разходи за труда и за заплати. Въпреки това комисията продължава да работи върху нови споразумения за международна търговия. Искам да попитам за стоманодопива. До каква степен разпространението и генерирането на електроенергия може да се регулира по такъв начин, че без да се отказваме от нашата цел за енергийна ефективност, насърчаване на ВЕИ, да избегнем по-големите разходи за промишлените абонати. В страни като моята, Испания няма промишлени тарифи и цената на електроенергията е много по-висока от средната на пазара, защото има решение да се запази статуквото и да се прехвърля цената на технологическите адаптации към потребителите вместо да се възприемат държавни политики, които ще забавят ефекта. Това проблем в цяла Европа ли е или в някои страни само? Знаете ли за най-добри практики, що се отнася до регулирането на електроенергията, т.е промишлеността да е жизнеспособност и да дава своя принос за модела за производство, като използва съответните системи, които отговарят на нейните потребности. Благодаря. Господин Пилар де Кастеля. Благодаря. Става въпрос за разходите на енергията. Обсъждаме всичко в контекста на създаването на вътрешна пазара за енергия. Това не трябва да го забравяме при дискусията. И така, на фона на това има една тема, която не може да бъде пренебрегвана. Тя може да се разглежда от различни гледни точки. Една от тях са механизмите за компенсации. Има най-различни схеми за компенсации, които генерират условия за конкуренция, които са различни и затова искам да питам комисаря, а и лекторите, смятате ли, че е необходимо да се извърши хармонизация или ако не хармонизация, най-малкото координация на механизмите за компенсации. Смятате ли, че това е необходимо? или смятате, че не е толкова важно, що се отнася до разходите. Благодаря, господин Ериксон. Благодаря. Презентациите бяха много интересни. Първо искам да поднеса извинения от името на политиците, защото не е лесно когато човек го избира, се оплаква, че е голяма бъркотия в е, Европа и че тя води до високи цени на енергията, а на практика това не е така. Исках да задам въпрос на господин Канета. Не би ли било много добре, ако тези заключения, например, за по-голям дял на ВЕИ, на вятърната енергия, с ниска цена на капитала, това не би ли било добре, за да се подобри положението в страните, където има много високи цени на енергията. Например, Великобритания, Полша и Испания. Това няма да помогне на тези страни да разработят на добра стратегия за намаляване на разходите си. Благодаря. Искам и аз да задам един въпрос към господин Лопес Стафал. Вие подчертахте, че при разходите има голяма разлика между цената на газа и на електроенергията. Имам един прост въпрос. Това на какво се дължи? Защото газът е основен енергиен източник, а електроенергията е само енергопреносител. Може да се произвежда електроенергия от различни първични източници, като уран, изкопаеми горива, възобновяеми източници на енергия. Това ли е основната причина за тази голяма разлика между разходите, принципно казано, в, контекста на газа и на електроенергията? Ако обичате, господин комисар, да отговорите на въпроси те и да вземете отношение по въпроса. Доколкото знам, след две минути трябва да тръгвате. Ще се опитам да отговоря на някои от зададените въпроси. Има различни е, размери на разходите на енергията в Европейския съюз, как се отразява това на конкурентоспособността, те увеличават ли я, понижават ли я. Има два дебата, как да се развиват ВЕИ и какво е положението с различните цени на енергията в Европейския съюз. Смисълът са двата въпроса. Трябва да отчетем, че сме изправени пред конкретен проблем. Цените на енергията са по-големи, принципно от най-големите ни конкуренти на пазара. Ясно е, че има някои сектори, които използват повече енергия от другия. Един от лекторите говори за материалите и очерта секторите, където има повече потребление на електроенергия, отколкото другите. Но като цяло в Европейския съюз, ако направите съпоставка между цените на газа, в Европейския съюз през януари 2016 година в Великобритания газовия хъб NVP цената е два пъти по-висока от цената в САЩ. Преди 3 години 3 или 4 пъти по-висока беше. Сега е два пъти. Но голям проблем е, е цената на газа да е два пъти по-висока. И това е проблема, който трябва да се реши. През 2012 година беше 3,5 пъти. Така че по отношение на газа ние сме по-малко конкурентно способни. По отношение на САЩ. Относно електроенергията. Преди няколко години имахме дял 2,5 или 3 пъти по-високи цени в Европейския съюз прямо САЩ. През последните три месеца на 2015 година само 1,6 пъти. Тоест има разлика, но макар и намалена, тя си остава, което означава, че трябва да сменим схемата за електричеството. Трябва да увеличим конкуренцията на пазара за газа с различни доставчици, с различни маршрути, с междусистемни връзки. Това са нещата, за да се намали тази разлика. Имаше конкретен въпрос. Какво става с ВЕИ? Какво е отражението на ВЕИ върху промишлеността? Ако видим какво се случва с електроенергията в промишлеността, в Европейския съюз цената за промишлените абонати от 2008-2016 година тя намалява с 14%. През 2015 година разликата е по-малка. На какво се дължи тази тенденция? На данъците 66%, тарифи за мрежата 23%, енергийния компонент намалява с 4%. От това може да се дължи участие на ВЕИ, но не разполагам с тези данни. Но не заради ВЕИ се увеличава цената за промишлените абонати. Те не са виновни. Има много други елементи. Защото има една много сложна система. Имаше и въпрос е, как е разработена тази система. Имаме двойно по-високи цени спрямо конкурентите. Цените растат. Трябва да разработваме ВЕИ. Пазарът трябва да е съобразен с ВЕИ, защото пазарът, някой критикуваше пазара, който имаме, е пазар предназначен за генериране на енергия на базата на изкопаеми горева. А сега има много производители на ВЕИ. Светът е съвсем различен. Нуждаем се от различни пазарни правила. Най-трудното законодателство ще е свързано с определенето на пазара. Пазара трябва да е съобразен с целта. Е, даден въпрос дали схемата за търговия на емисии не е виновна за проблемите на пазара в момента. Не. Виновно е електропроизводството в Китай. Имаме проблем с антидъмпинговите мерки, Комисията си дава сметка, че трябва да защитава нашата е, промишленост, но трябва да спазваме и правата на сетио. За мен проблема е как да се намали цената на енергията. Според проучване на комисията, до момента няма фактор изтичане на въглерод в схемата за търговия с емисии. В тази схема има изискване енергоемките сектори да получават свободни квоти, а другите, които са по-малко енергоемки, да имат по-низко ниво на защита. Мисля, че в края на годината ще се разработи новия доклад. В него ще има доста полуки, които човек може да извлече. Благодаря господин комисар, за участието в изслушването. Много важно бе да обсъдим цената на енергията в Комисията по енергетика. Благодаря ви. До следващия път. Ще помоля експертите да отговорят на въпросите. Вие решавате в какъв ред трябва да определите реда демократично. Ако не направите... За да подходи аз демократично, ще помоля представители от Германия да отговори първи. Um... Приемам ще започна с коментара на господин Пипер. Бях помолен да поговоря за цените в енергетиката и конкурентоспособността на промишлеността. Енергийните разходи са важен елемент на конкурентоспособността. А в други сфери, когато енергийните разходи са 1,6 от оборотните средства, това не е толкова важно. Но енергийните разходи са важни и за домакинствата, и за предприятията. В Германия през 80-те години 2,2% от доходите на домакинствата са били за електроенергията. Сега са 1,5% и има увеличение. Това сочат изследванията, но то е балансирано. За по-бедните домакинства е по-голямо предизвикателство, но важно е да разберем следното. Испания, Германия, Италия и до някъде Чехия поемат инвестициите в ветрова енергия. Те попадат в лявата част на графиката, което означава повече разхода. 14%, 14 цента за киловатт час, сега са 2,5 цента. Така че в страни като Испания и Германия са изградени технологии, които са били скъпи по това време, но са натрупани знания и това е еднократна инвестиция, която случайно се е случила и се оказала голям успех в световен мащаб. Всяка страна, която се придържа към тази стратегия обаче няма да се сблъска с такива предизвикателства поради развитието на технологието. Втория въпрос за опростената картина, която представих. Аз изключих а, системните разходи в разходи. Ако имаме система за изкопаеми източници, там има различни други съставки, отколкото при възобновяемето, но големия дебат беше за първичните разходи за производство на енергия. Ако 50-60% от източните са възобновяеми, при тези предположения ще имате доста голяма сигурност. Ако Приемам, че енергопотреблението ще е по-гъвкаво, няма да е толкова енергоемко, но ще отнеме много време разработването на съответните политики. Предизвикателствата са от 70-80% ВИ, да минем към 100%. Това означава много повече инвестиции за съхранение и изграждане на капацитетни възможности това ни помага да разберем какво ще се случи, ако 60 до 70% от източните са ВЕИ. Следващия въпрос беше за последиците. Що се отнася до енергийните договори в Германия, виждаме, че имаме относително добра ликвидност. Това е най-големия пазар в Европа и има повече частни субекти, които участват разчита се на хеджиране, защото цените на енергията не са еднакви така че трябва да има договори между страните с същата срочност, за да могат участниците да разчитат на същите срокове в реално време и да се използват всички възможности за преноса, за да се а, поемат рисковете и да се компенсират те. Имаме опита на Испания, Италия, Източна Европа, Полша по-конкретно – това все повече влияе на дебата в Европа. И има разлики в опита, който те имат и този опит, който имат страните в Централна Европа. Господин Хелмер, тази сутрин бях в една стомадобивна компания. Огромни са и предизвикателствата там. Също така споделям тълкованието, че имаме 20% спад на този пазар в Германия. До голяма степен това се държи на инфраструктурните инвестиции, които вече не са необходими. Не знам миналата година какви бяха показателите, но за предходните години е ясно. Някои производствени предприятия трябваше да бъдат закрити. Този избор бе много труден, участвал съм в него ако погледнем напред в бъдещето, имаме глобални предизвикателства, част от които са Китай, така че трябва да поработим и с Китай в тази посока. Какво означава това а, за а, съответните а, пробойни, които се получават? Следващия въпрос – сътрудничеството в Европа за структурирането ще бъде една значителна част. Подхода за компенсиране на енергийните разходи, и това е свързано с директивата, изисква въвеждане на определени желани референтни стойности, защото един тон алуминий си остава тон алуминий в същото време обаче не постигнахме успех е, в тази област по възобновяемите енергийни източници. Имаше политически измерения, които в крайна сметка доведоха до определени разпоредби, доста щедри по отношение на а, изключенията, но в крайна сметка имаше много по-строги мерки. Така че трябва много внимателно да помислим как да струрираме всичко това в бъдеще, но това ще е много важно решение, за да имаме а, последователност председателя. Сега ще помоля представителя от една световна компания за вода и възобновява източници, господин Лопес Тафал. Получих няколко въпроси от господин Ника. Аз не съм казал, че възобновяемите не влияят на конкурентоспособността, но те влияят много по-малко от други източници, особено за енергоемките индустрии. Ако това бъде включено в анализа, моето мнение е, че решенията биха били погрешни, защото ВЕИ не носят отговорност за конкурентоспособността. Те са на лице, разбира се, но моето тълкование е, че такова едно заключение би било погрешно и не бива да се предприема атака срещу ВЕИ-тата защото по-низки ще бъдат разходите за енергоемките индустрии. Така виждам нещата. В много изследвания, включено и тези на комисията, също може да е направено такова заключение. По-нататък както каза господин Нойхов, стана дума за въздействието на енергийните разходи на енергоемките индустрии, защото те са най-относими по отношение конкурентоспособността на Европа. Затова исках да насоча вниманието си към онези, които съставляват мнозинството аз лично смятам, че много страни не плащат нищо за това. Защо? Защото нетното въздействие на макроекономическите стойности в една страна показва, че разбира се, трябва да се подпомагат ВЕИ, и това е не за само защото съществуват, а защото носят огромни ползи за пазарите, емисиите на въглероден диоксид, но и също така, понеже влияят на економиката. Колкото по-голямо е насищането с тях, толкова повече може да разчитаме на този нетен ефект, както стана в Испания, нещо, което сме отчели, въздействието на по-низките цени ниския внос, всичко това показва, че нетният ефект е в плюс. Освен това, можем да попитаме колко плащаме за това. Според мен, трябва да попитаме колко плащаме за производствения капацитет. Не знаем точно колко производствен капацитет ни трябва, дали тук всичко е справедливо, обосновано в много сметки за електроенергия. Тези разходи са включени. Какви са социалните измерения? доколко справедливи са тези цени действително. Ако зададем този въпрос, ако плащаме за ВЕИ, много по-справедливо е да плащаме за тях, отколкото за нещо друго, защото в крайна сметка ние се борим срещу политика, която би довела до изменение на климата и затопляне, което ще поради допълнителни економически проблеми. Така че конкурентоспособността е едната страна на въпроса, но не приемайте това като някаква даденост, защото от другата страна на уравнението споразумението седят други въпроси. За Пилар де Кастио относно съгласуваността, механизмите за координация и какви са проблемите там. На европейския пазар нямаме единен европейски пазар. Нужно е пълна съгласуваност да има пазарна интеграция. Нещо. Ако това не го направим, няма да постигнем истинските резултати и директивата, и директивата за ВЕИ всъщност са най-доброто място, където да се предприемат мерки за подобряване на положението и да се използват европейските механизми за пазарна интеграция, за да достигнем до онова ниво, на което наистина ще има същинска координация. И за въпросите за газа и електроенергията. Трябва да посоча, че понякога много внимание се обръща на електроенергията, а не на газоснабдяването. Защо? за индустриалната конкурентност на Европа газоснабдяването е много по-важно. Разбира се, цените са по-високи в сравнение с САЩ в този сектор, отколкото в електроснабдяването. По мое мнение, ние трябва да внасяме повече то от използвания а, природен газ. За това е нужно да структурираме пазара, да помислим за броя участници на пазара, конкуренцията, справедливата цена на пазара. Но това, което е важно тук, че е изключително трудно за Европа да открие източници на природен газ в средносрочен и краткосрочен план. Що се отнася до електроенергията, имаме вода, вятър, слънчева енергия. Така че голямата разлика се състои в това, че не можем наистина да променим функционирането на пазара на газа, тъй като винаги ще зависим на източници отвън и винаги ще бъдем далеч по-зависими от външни източници, за да можем да влияем на вътрешните цени, но можем да предприемем нещо, и да избегнем това в е, електродобива, като преминем към ВЕИ. Това е моето основно послание, дано да е било ясно. Благодаря председателя, благодаря и на двамата за отличните е, представяния, за отговорите на въпросите в първата част на нашата среща. А, въобще не споменахме атомната електроенергия. Много е скъпа. Аз не мога да се изкажа по въпроса. Аз само споменавам факти. Втория панел предстои. Сега искам да поканя господин Дегест, господин Санджай Самадар и господин Тилман да заповядат при нас. Каня ви да седнете при нас и ще направим една кратка почивка, като ви уведомявам. Невъзможно е да ви уведомя за каквото и да било вече.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 Скъпи колеги, госпожи и господа, започваме втората част от нашето изслушване. Приятели, Пилар. Скъпа Пилар. И колегата Дан Ника, моля ви, седнете. Не, не изчезвайте. Върнете се в залата и седнете. Окей, okay, окей. Okay. Е, uh, и така. Скъпи приятели, винаги след кратка почивка има голяма дискусия. Тя започва. Това е втората и част генералният е, директор е, на Генерална дирекция енергетика Доминик Кристори е тук. Очакваме една заключителна реч от вас накрая. Винаги сме под шапката на Европейската комисия. Каквото и да правим, ние сме на сигурно и безопасно място. Тя ни пази. Първо давам думата на господин Дегеест, от БАСФ Антверпен. Както много добре знаете, БАСФ е голяма компания от химическата промишленост. Той е заместник председател на Асоциацията на фламандските работодатели и е активен участник в ръководството на Асоциацията на работодателите в Белгия. Ще говорим за потребителите на енергия. Заповядайте. Не е включен микрофона на оратора. uiteraard, het is uiteraard voor mij ook een uh, groot voorrecht om hier te mogen uh, spreken. Wat u hier ziet, ja, is een beeld van een. Това, което виждате тук, е едно огромно предприятие. Второто по големина в е, Европа, БАСФ. Има своите поделения в Германия, в Белгия, другаде. Произвеждаме широка гама продукти в една интегрирана верига на стойността. Това има особено голямо значение за енергийните разходи и конкурентно способността. Защото именно по разходи можем да бъдем конкурентно способни. в химическата промишленост можем да проследим ясно веригата на производството от добива на нефт до петролните рафинерии и химическите предприятия. Тук можем да видим и ролята на разходите за енергия като фактор на нашата конкурентоспособност. Виждате данни на Евростат, които показват какво е търсенето на енергия в различните отрасли на промишлеността. Виждате на тази схема промишлеността без химическата промишленост 23%, химическата промишленост 11%. Разбира се, нея можем да я подразделим, защото две трети от тези 11% са енергия, която ние потребяваме. Като, като материали voor valorisatie. Една трета от тези 11% просто изгарят в промишления е, процес, е, за да ни е, осигурят енергия. Но основната част, две трети от 11% ни дават материалите за по-нататъчното ни производство. Това е едно проучване, което виждате в момента на екрана, на Генерална дирекция енергетика към декември 2015 година. Една прогноза за потенциала в 8 отрасли, в които е направено изследване на търсенето на енергия. Виждате, че търсенето в химическата промишленост ще продължи да се увеличава. Ето защо в 95% тази промишленост определя конкурентоспособността и на други отрасли, като например автомобилостроенето, производство на микропроцесори, основата на много тези отрасли е, са именно продуктите на химическата промишленост. Ето защо увеличаването на търсенето на енергия в химическата промишленост е сърцевината на а, тенденциите, на които ставаме свидетели в а, Европа. Важно е да се каже, е, че ние разчитаме на външните изследвания, но си вършим и работата самостоятелно. Ще ви дам пример. Тук виждате начина по който БАЕСЕФ използва ефикасното комбинирано производство на топло и електроенергия. Произвежда се както електроенергия, така и топлинна енергия. Искам да ви кажа, че химичните процеси се нуждаят от много голямо количество топлина, затова когенерацията или комбинираното производство за нас има много голямо значение – За да можем да постигнем това комбинирано производство, произвеждаме с комбинирани централи някъде около 70% от потребностите от електроенергия се покриват именно чрез когенерацията. Това е един е, пример е, за дейността на БАСФ. Е, централата и най-голямото ни предприятие е в Германия, в Лудвиксхафен. Но за нас природния газ, пак повтарям, е суровина много ценна суровина, химични молекули, които ние преработваме в крайните си е, продукти. Производството на амоняк, например, е следното. 80% от разходите за производството на амоняк е, се дължат на използвания природен газ като суровина. И е, в момента разликата е около 5 е, евро на мегаватт. В е, Антверпен имаме 30 е, милиарда устойностяване на загубата на конкурентоспособност в резултат на този засилен елемент природен газ използваме природния газ като суровина в процеса на производство, но също така го използваме и като енергоисточник. И произвежда се голямо количество пара, топлина енергия, с, посочено е с синята стрелка, която е крайно необходима за производствения ни процес. Тук е, имаме висока степен на интегрираност. Ето това е положението, едва ли навсякъде е също в Европа. С е, този тип система ние спестяваме 3,5 милиарда е, тона въглероден диоксид – годишно. Наблягаме на енергийната ефективност, това трябва да правят всички предприятия, но както се вижда от възложеното, възложеното от Генерална дирекция енергетика проучване, енергийната ефективност има своите ограничения на пазара. Моля ви, нека да се вижда на целия екран. Много се говори за пазарните цени. И има разлика между пазарната цена и себестойността. За нас обаче са важни разходите като обща сума, а не толкова цената на пазара. Поради либерализацията на пазара, състоянието на а, единият а, пазар, там имаме въздействие, все още нямаме 100% хармонизация все още има разлика между Белгия, Нидерландия, Франция, Германия. Все още нямаме един енергиен пазар. Трябва да се преодоляват граници, бариери. Нямаме пълна взаимна свързаност на мрежите. Когато това се случи, ще бъде добре, но се увеличават разходите. Аз ще говоря именно за общия размер на разходите. Поради различните данъци и такси, които растат, разходите за мрежата, а в същото време пазарната цена пада. Важно е какъв е общия размер на разходите ни Системата за търговия с въглеродни емисии си поставя много амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 година. Когато се говори за научните изследвания, за иновациите, в БАЕСЕФ имаме много амбициозна а, програма, голяма част от която е насочена към енергийната ефективност без химията не могат да бъдат постигнати добри резултати в транспорта, автомобилостроенето, в ветрогенераторите и така нататък. Благодаря, съвсем ясна беше вашата позиция за цените, разходите. Вашето мото беше енергията има значение. Напълно съм съгласен, а сега искам да дам е, думата на е, господин Санджай е, Самадар. Завършил е като инженер-химик в Индия. Лондонската школа по економика е завършил 2003 година, се присъединява към Митал в началото работи в Митал в Румъния, а сега в Арселор Митал Европа, в Айзенхютенштадт и други централи и отговаря за вълцованите продукти. И така от химическата промишленост преминаваме към стоманодобива. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин генерален директор, колеги, евродепутати. За мен е чест, че ще споделя виждането на стомадобния сектор за схемата с с е, емисии и енергията. Това, което ще кажа е от името на стомадобната промишленост в Централна и Европа, която представлявам. Няколко цифри Значението на стомодобната продължителност в Европа. То е съвсем ясно. Някои от данните на слайда искам да ги повторя. Приноса на нашия сектор е 320 000 работни места. Приноса за климатичните изменения 25% намаляване на емисиите въглероден диоксид от 1990 година в сектора. Намаляването на емисиите е основен приоритет. Ние сме партньор за решаване на проблема с климатичните промени. Основните притеснения в стоманодобива са, че 20% има спад на заедостта от 2007 година насам, 28% спад в търсенето на стомана в Европа е, за 2014 година в сравнение с 2007 година и за съжаление вноса се възползва от е, умереното възстановяване. Също така високи цени на енергията и нелоялни търговски практики от трети държави. Стомодобива е много важен за обществото. Въздействието на този сектор е много голямо с оглед на високия економически лост. Повишаване на търсенето с едно евро на стоманни продукти означава повишаване на, търсен... на едно друго търсене с 3,1 евро, което означава едно евро за стоманната промишленост и 2,1 за други доставчици. Искаме да увеличим и делът ни от БВП. А сега първият елемент, от който се нуждае стомандобива, цените на енергията. Има много смущаваща тенденция за дела на от пазара за износ на енергоемки стоки. В САЩ е, изглежда всичко е наред, само че нашия дял бележи сериозен спад. Трябва да обърнем тенденцията, за да сме на път да изпълним нашата визия за реиндустриализация на Европа. От тези две схеми на екрана виждате, че цените на енергията са голяма част е, от е, маржа на самодобивните промишлености. Трябва да се предоставя енергия на основните отрасли, за да бъдат конкурентоспособни. Стомодобива е един от тях. Как да постигнем глобална равнопоставеност? спрямо конкурентите, как да позволим интеграция на енергийния пазар, т.е. насърчаване на реакцията спрямо търсенето и спиране на механизмите за мощности. И на трето място, ползите на схемата за другите с емисиите са доста съмнителни от наша гледна точка. По-късно ще се спра по-подробно този въпрос. И така, какви са нашите притеснения? Това е сходно с показаното от колегата. Конкурентоспособността е засегната от данъците, които се налагат. Различните схеми в различните държави членки създават неравнопоставеност, което влушава проблема за промишлеността. Как да се осигури глобална равнопоставеност? Две мерки съответни изключения за запазване конкурентна цена на енергията и конвергенция на данъчният режим към ценова структура в държавите членки, която да осигури равнопоставеност. Липсват подобна конвергенция, подобно сближаване. И третия проблем, който трябва да се реши, да позволим интеграция на енергийния пазар Механизмите за, капа... за капацитет осигуряват резервна енергия. Те блокират интеграцията на пазара и трябва да се използват само в крайна мерка. Като крайна мярка. Трябва да се стимулира отговора на търсенето. Също справедливо заплащане. А сега, схемата търговия с емисии и сегашната и структура и отражението и върху стоманодобивна. За да се постигнат целите на схемата, комисията планира да запази 57% от квотите за търг, което означава, че някои страни спират декарбонизацията на сектор на енергетиката и въглищата в Европейския съюз. Това и намаляването на изкуствените показатели води до голям недостиг на свободни квоти в въглеродоемки сектори, което означава, че голяма част от схемата на добавена стоеност и работните места в Стомодобива трябва да бъдат закрити, за да се справим с този недостъг. Относно източна Европа, Стомодобива там ще бъде от първите засегнати от този показател. Предвижданото въздействие на тази схема с търговия с емисиите е върху Стомодобива за периода след 2020 година е обект на едно проучване Екофис с четири основни елемента. 48% недостиг на свободните квоти през 2030 година, на второ място 76% от косвените разходи няма да бъдат компенсирани. Това ще доведе до 34 милиарда общи разходи за сектора за период 2021-2030, което от наша гледна точка означава 28 евро на тон общи разходи за сурова стомана през 2030 година. Това са много обезпокоителни цифри за нашата индустрия. Защо казваме, че планът за схемата за търговия с емисии и сегашното състояние е, не спомага за постигнат на целите за намаляване на климатичните проблеми? Изкопаемите горива вече няма да определят цените за бъдещия пазар един универсален подход според нас скри опасности, е, защото ще доведе до изтичане на въглерод или до печалба за някои сектори, в зависимост от случая, и до недостиг, което много притеснява сектора. Няма стимул да се инвестира в новаторски технологии, за да се насърчава механизма за климатични промени. А ние много искаме да направим това сегашните преговори по схемата няма да решат големият недостъг, който се планира. Необходимо е следното според нас. 57%, които се запазват, трябва да се увеличат много, да речем с 5,5% годишно, като започваме от много по-ниска изкусна позиция, да речем 69%. Това ще отговаря на реалността от декарбонизация на енергетиката. Не трябва да се използват изкуствени годишни редукции или излишъци. Секторите, които са изложени на риск, трябва да получават 100% квоти спрямо показателя. Нераздадените квоти трябва да се използват свободно раздаване. Основните причини на сектора са, че ако всичко това стане, много обекти, които са далеч от показателите, ще трябва да поемат големи разходи и в крайна сметка ще затворят. В крайна сметка, в заключение, господин председател, след 2020 година схемата крие опасност да внасяме въглерод и да изнасяме работни места. Смятаме, че стоманодобива заслужава едно водещо място при едни глобални условия на равнопоставеност на базата на две неща. На първо място кумулативна е способна цена на енергията и съответни адаптации към схемата с търговия с емисиите, диалог с бизнеса, за да се избегне изтичането на въглерод след 2020 година. Вече спомена, че това не е проблем към днешна дата, но ние се притесняваме за периода след 2020 година и това, което ще стане, ако се изпълнят плановете. Равнопоставеността в Европа ще, ще ни позволи да изм... изпълним пет основни показатели. за на, работна... на работните места, тези 30... 20 000 работни места. На второ място ще останем много важен елемент от веригата на добавена стойност. Едно евро стомана в економиката води до 3,1 евро в другите вериги на доставки. Ще продължим енергийната ефективност, за да се конкурираме с носа и да инвестираме бизнеса, за да насърчаваме новаторството. И на пето място, естествено последица от тези четири действия е ние ще спомогнем за изпълняването на обща визия на Европа за климатичните промени. Смятаме, че можем да работим съвместно, за да намерим съответните конкретно способни решения. Основното е да не губим спрямо конкурентите ни в глобален план. Както каза комисаря по-рано, мерки, които влияят на конкурентоспособността, за нас в момента това е схемата за търговия с емисиите – благодаря. Цифрите бяха много интересни. Това е различен сектор, който е изправен обаче пред сходни проблеми. Имаше сходни заключения. Сега ще минем отново към химическата промишленост, доколкото виждам. Третия лектор, доктор Килман. от Бербейн биология, университета във Франкфурт и Кейл. Това, там е завършил доктор Тилман, има докторска степен в Франкфурт на Майн. Вземате високопоставена длъжност в Научно-изследователски институт Работили сте и за Байсев също, като изпълнителен директор на съвета за европейската химическа промишленост. Връщате се в Байсев и сега сте директор. Там много интересно ще е да изслушаме вашето експозе, да видим дали има разлика между БАСФ Белгия и Германия. Интересно би било гледна точка на разходите за енергия и цените. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Няма да говоря за разликите между Германия и Белгия и от различните отрасли там, по-скоро за конкурентоспособността на химическата промишленост. Това е промишлеността с най-висока потребност от е, енергия. Това е отличителна характеристика – това е необходимо както за крайния продукт, така и за суровините. Така че ценообразуването е под двояк натиск. И след това следва да бъде отбелязано. Ако погледнем абсолютните стойности, ще видим, че в Германия имаме 10 процента дял на тази промишленост и е, енергопотреблението, както и емисиите от въглероден диоксид са двата елемента, които влияят на тази промишленост. Енергийните разходи са част от формирането на събестоиността на продуктите. Ние произвеждаме компютри, електроуреди. Ако енергийните разходи не бъдат включени, то тогава това би означало, че няма да могат да бъдат произвеждани всички други изделия, които разчитат на тези компоненти. Ние сме само елемент от цялата верига и би трябвало да погледнем по-глобално на нещата. Виждаме, че всъщност енергопотреблението е спаднало. Виждаме колко ефективно използваме наличната енергия в горната част на графата са разходите 90-те години, а долната крива показва с какъв процент е спаднало потреблението от 90-те години до сега. Това е важно послание, тъй като а, имаме двоен спад – с други думи, постепенно се увеличава ефективността до голяма степен. Може някой да зададе въпрос, свързан с горивата и как те влияят на конкурентоспособността. Става дума естествено за цените на суровините и електроенергията суровините сами по себе си са основна съставка. Имаме пазарни цени, които се определят в международен мащаб и конкуренцията се осъществява на световните пазари, така че, щото се, що се отнася до конкуренцията за суровините, не бива да забравяме кои са основните характеристики. Не разполагаме със собствени ресурси в Европа, пазарите са изключително строго регулирани. На тези два чертежа виждате цените на електроенергията от едната страна и на природния газ. Има ясна разлика в ценообразуването и стойностите. Това вече бе казано по-рано. Какво можем да направим, за да осигурим спад на тези цени? Фракинга е една от възможностите за Европа и цените на газа могат да паднат, ако имаме презадоволяване на пазара. Можем да тръгнем и по този път, както в Штатите. Така че, как можете да показвате тези статистики? Имаше включване от залата. Докладчика продължава. Когато говорим за цените на електроенергията, трябва да правим едно разграничение. Дали става дума за енергоемките производства или нещо друг, други отрасли. В химическото производство количество 10% от предприятията имат определени отстъпки. Всички други трябва да заплащат реалните цени. Аз не лъжа, така че вашия коментар не е точен. виждаме, че що се отнася до САЩ, ние плащаме двойни цени на тези, които са в Штатите правено бе едно изследване сред членовете ни и а, така можем да направим една съпоставка. Най-горе в графата е Германия. Без да се вглеждаме в конкретните цени на отделните предприятия, виждаме какво плащат те, какви са техните енергийни разходи и каква е цената в другите конкур... при другите конкуренти, САЩ и Китай, например. Там виждаме още веднъж, че има причини за притеснение, тъй като те плащат много по-низки цени, отколкото ние в Германия. Какво можем да допълним тук? В Германия имаме доста неизгодни фактори, що се отнася до отстъпките и облегченията, които ползваме. Основният въпрос, който обсъждаме днес, е свързан с следното може би енергоемките производства би трябвало да използват инсталации, които работят по-ефективно и да могат да се включват или изключват, това би довело до увеличение на емисиите, но следва да отчитаме и фактите такива каквито са и по тази причина този вид предложения са неприемливи. Говорим за регулирането на пазара, дерегулиране на пазара, начина по които се а, пристъпва към ценообразуването и различните сравнения, кои са поставки, които можем да направим. Виждаме, че цените за електроенергията са по-изгодни в Германия, начините по които оперират електропреносните а, мрежи, но по-висок дяла в Германия за поддръжка на тези инсталации. Това въжи за цяла Европа. Освен това а, имаме предоговорене възоснова на ограниченията за емисиите. Разликата между Германия и САЩ тук е видима и тя влияе на конкурентоспособността и в Германия, в нашия отрасъл, поради това се сблъскваме с доста недостатъци. Първоначалните резултати какви са? Имам 10 секунди. Бонус и така, резултатите несъмнено показват, че в Германия има положително развитие в тази крива. От друга страна, какви са инвестициите на немските химическа индустрия в чужбина? Там печалбите са по-високи. Кой е двигателя на всичко това? Разбира се, пазара. Той е в основата. Ако погледнем графата, горе виждаме, че повечето инвестиции се осъществяват в щатите, в енергоемките предприятия, тъй като условията са по-изгодни. А що се отнася до конкуренцията и къде има потенциал за повишаване на конкурентоспособността, не бихме могли много да влияем. В неизгодна позиция сме спрямо САЩ и в лоша позиция сме по отношение на въздействие върху климата и емисиите. Председателя, вашето изказване а, на основата на доста ясно послание, по-ясно от това, което чухме за Белгия, но сега минаваме към въпросите и отговорите. Господин Пипер от НП. Бих искал да коментирам графиката, която току-що видяхме. В края на предишният панел трябваше да останем с впечатление, че цените на най-енергоемките производства – не трябва а, да бъдат поддържани като нещо обособено, защото това изкривява пазара. Това ни заблуждава. Малко по-низки ще бъдат цените за домакинствата и нищо повече, но не бива да оставаме с заблуждение. Има въпрос към тримата. Много впечатляваща е статистиката за цените, но интересно ми е каква е инвестиционната дейност във вашето отрасли. Когато инвестирате в нови обекти, към кои части на света се насочвате и до каква степен новите инвестиции имат значение за Европейския съюз, частно с енергийния. Според нас особено голям приоритет е защитата на европейските производства. Не бива да изнасяме работни места и да внасяме въглеродни емисии. На основата на опита ми в Румъния искам да ви задам няколко въпроса. За химическа промишленост в Румъния едва ли мога да говоря. По останалите последни 7-8 е, завода бяха, мисля, закрити миналата година. За това предпочитам да се съсредоточа върху стоманодобива. Аз съм родом от Галац. На времето 40 хиляди души работиха в металургичния завод, сега само 7 хиляди. Нещо не разбирам. Каква е стратегията на Европейската комисия? Преди три години аз бях член на румънското правителство. Стремях се да повиша енергийната ни ефективност с средства от европейските фондове и ми беше обяснено, че Румъния не отговаря на изискванията да бъде финансирана с европейски средства за повишаване на енергийната ефективност. Това е забрана за повишаване на енергийната ефективност, а в същото време ние трябва да запазим работните места. Трябва поне да се покрият себестойността. Нещо не е наред тук. И за схемата за търговия с емисии. На предишно заседание говорихме, че няма металургичен а, завод в а, Европа, който да отговаря на изискванията за търговията. Вярно ли е това? Аз се обръщам а, към а, господин Самадар. Имате ли завод, който да отговаря на изискванията на схемата за търговия с емисии и ако имате, кой е той? Заповядайте, следващия оратор. Благодаря. Три кратки въпроса. Знам, че първият ми въпрос е доста труден. Ще ви помоля накратко да ми кажете. Какви са разходите за енергия в общия размер на вашите разходи? 5, 10, 50, 60%? Това е важно. Защото ако говорим за връзка с конкурентноспособността, трябва да ни е ясно дали говорим за е, съществен или несъществен компонент от е, вашата себестойност. Може би разходите за труд е, играят по-голяма роля. В парламентарната комисия много оживено говорим по този въпрос и няма да е лесно да се стигне до лесно решение за повишаване на глобалната ни конкурентоспособност. Какво според вас представлява справедливата и обективна цена на въглерода, за да знаем как ще се развива схемата за търговия с емисии. Към господин Дехец? имам последния си въпрос. Много инвестирате в иновации, вярно и вие го казахте, но дали в кръговата економика влагате достатъчно? Защото в други ваши изказвания съм чувал, че вие отдавате голямо значение на затварянето на цикъла, за улавянето на въглеродните емисии и използването им в производството отново. Благодаря, господин Турмес от Зелените. Интересно е. Имахме представители на академичната общност, които са неутрални. Извинявам се. Аз не съм канил нито единия, нито другия. Много ви моля. Двама представители на академичната общност, които ни показаха, че е, енергоемките производства, а извинявам се, вие ги представлявате, използват е, ВЕИ, използват всякакви отстъпки, изключения, определени на европейско равнище. Поддържате цени, които са много близки до е, цените на пазара на Едро. И вие ни показахте една графика, която показва, че цените са 3-4-5 пъти по-високи. От една страна имам академичната общност, от друга страна лобистите. И аз, като човек, който взема решение за политиката, какво мога да направя? Как ще ме убедите? Как можете е, да ме убедите, че ми показвате реалните данни? Само тогава ще мога да съм сигурен, че вие сте прави, а не а, академичните кръгове. 400 милиона евро е спечелила вашата компания от първите две фази на схемата за търговия с въглеродни емисии. Вярно ли е това? Вярно ли е, че сте купували международни е, кредити? Това е въпрос и към байсест втората половина на 2012 година почти милиард бяха международните е, кредити, купени е, на цена 50 евроцента за тон. Имате ли още такива е, кредити? Доколкото знам, вие се занимавате с хеджиране за период далеч след 2020. И последно, Добива, председателят прекъсва оратора, председателя прекъсва оратора, извинявам се, казва председателя. Следващия оратор е госпожа Ниблер. Моля ви да вземете думата. Съжалявам, свърши времето. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на тримата оратори. Беше много интересно това, което чухме. Първият ми въпрос е отправен към всички оратори. Как а, бихте коментирали казаното по време на първия панел? Мисля, че трябва да ги съчетаваме на следващия изслушвания, ще е по-интересно. Енергийната ефективност е удвоила. Повишила се е два пъти. Защо да спираме до тук? Защо да не продължаваме да повишаваме енергийната ефективност? Ако сме толкова амбициозни. По-нататък, в момента на борсите се договаря по-ниска цена на емисиите въглероден диоксид. Това може ли да доведе до економическа устойчивост и представителят на стоманодобивната промишленост? Тя има много големи проблеми с Китай. Огромна е конкуренцията от страна на Китай. Тук в парламента обсъждахме е, дали Китай може да има статут на пазарна економика, като имаме предвид изпълнението на задълженията в рамките на Световната търговска организация. Та въпросът ми към вас е Китай не е ли по-голям проблем за вас, отколкото схемата за търговия с емисии? Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на нашите оратори да отговорят може би в обратен ред. Да започнем с БАСФ Германия, след това Стоманодобива и накрая БАСФ Белгия. Да, благодаря ви, господин председател. Инвестиционните дейности, бездарен такъв въпрос, Вътрешните инвестиции в Германия са насочени само за запазване на инсталациите. Много малко нови инсталации се изграждат. Големите инсталации, които са енергоемки, напускат Европа и се насочат към региони, където енергията е много по-ниска, например САЩ, шестовия газ, там е с ниска цена. Също слънчевите панели изграждат се там инсталации в САЩ, защото е много по-ефтино да се произвежда електроенергия. Тъй като не е необходимо много голямо, защото се иска много голямо количество електроенергия. За стомадобива в Румелия не мога да кажа. Господин Табака споменахте за общите разходи по инвестицията, за общите разходи. За химическата промишленост това е ежедневие. Ние сме свързани индустрия и се опитваме да използваме продукти в един затворен кръг, да използваме отпадъците като суровина в друг обект. Използваме тези механизми много отдавна, на следващия въпрос за енергоемките производства и истинските цени на едро. За съжаление, и това е свързано с въпроса на господин Ниблър, ако се смесват различните въпроси и въпроси, не мога да ви дам точна информация. Ако съм, имам един енергийно енергоемък оператор с инсталация, която трябва да работи 24 часа денонощието, аз няма да купя електроенергия, когато е ефтина. Ще имам дългосрочни договори за доставка на електричество, които не са обхванати от графиката, която показах. Това е проблема. Пазарното положение е отразено от някои статистически информации и данни, но те трябва да бъдат засечени. Заради това ви показах съпоставката с различните места. Министерството на економиката в Берлин разглежда именно този въпрос. Решихме, че е хубаво направим съпоставка между различните места и именно там видяхме на какво се дължат истинските различия. Без зададен въпрос за общите разходи за енергия. В химическата промишленост говорим за 20-21% общи разходи за енергия. Ако махнем основните суровини, става въпрос за 30% от общите разходи. По време на първия дебат изразих нашето становище. за енергийната ефективност, какво допълнително може да направим? Ние предприемаме мерки, но процента на увеличение не е толкова голям, колкото в началото. Това се дължи на различни фактори. Ръста на енергията ефективност ще е 1-2% годишно, т.е може да добиете представа за колко години говорим, за да се постигне на голямо покритие. Цената на въглеродния диоксид, последния въпрос, в момента 8 евро, това е цената, 200 милиона за разходите за Германия. Ако цената стане 40 евро, както предлага комисията, 200 милиона ще стане 2,2 милиарда за промишлеността. Виждате каква е разликата между 8, 10 евро и 40 евро и какво ще е отразението и върху нас. Бе зададен въпрос и за международните кредити. Господин Салини, две минути. Да. По такива теми така се получава съвсем накратко и много учтив, учтиво ще се изкажа. Струва ми се, че трябва да бъде конструктивна дискусията. А, с това не искам да провокирам никакви по-нататъчни а, е, изказвания. Първо, а, е, темата е, за енергийните разходи е голяма заплаха, но има една втора заплаха, поне за италианската економика. И тя се състои в рисковете, които са свързани с признаването на Китай за функционираща пазарна економика. Енергийните разходи е, са е, факт, по който трябва да се отбележат е, два момента. Първо, всички изказали се посочиха, че имаме положение, в което все още нямаме единна тарифа. И косвените разходи все още не се отразяват по един и същи начин. Компенсирането на косвените разходи според мен е един важен въпрос, но има някои държави членки, които са наистина виртуози в е, е, схемите и други не чак толкова. Германия е виртуоз. За съжаление, моята родина не е чак толкова е, добра в компенсирането на косвените разходи, които са един по-добър лост. Благодаря. Сега давам думата на господин Санджай Самадар да отговорите накратко. Thank you, uh, Mr. Благодаря. Първият въпрос, господин Ника. Отговорът е съвсем простичък. Нито един от нашите обекти могат да изпълнят показатели, доколкото знаем, никой в стомадобната промишленост, независимо какво е нивото на технологиите, може да изпълни показателя. Но това се дължи много от от мен по време на презентацията. А именно, че трябва да се преразгледа показатели относно оставащите квоти от първите фази от програмата НАП-1 и НАП-2. Излишъка се дължеше на кризата, кризата към момента тогава. Ние не искахме тази криза, защото тя нанесе тежък удар на промишлеността и на повечето дружества. Доходите, реализирани от излишъците, са реинвестирани в бизнеса. Говорим за чисто енергоемки инвестиции, за да се подготви за планираните механизми от схемата. И след това промишлеността, включително и ние самите, изкупуваме обратно квоти, за да експлуатираме обектите без недостиг – няма никакво хеджиране. След 2020 година ще има, изпитваме недостиг на квоти, което ни притеснява. По въпроса за приоритетите, съвсем прав сте. Проблема е динамичен като размери. По-настоящем Китай и статута и на функционираща пазарна економика е сериозен проблем. Но ние гледаме и за периода след 2020 година. Това бе целта на моята презентация. Затова и не чухте много за Китай от мен. Но актуалното състояние е основен източник на притеснение за нас. Относно тарифната структура, това е сериозно притеснение за нас. Основното ни притеснение е не е самата цена. Притеснението е, ще можем ли да действаме в условията на равнопоставеност. Ако има равнопоставеност, ние ще бъдем стимулирани и ще можем да реинвестираме в нови технологии и ще следваме насоките на комисията за постигането на целите на схемата. Само, че маржа в сектора изобщо не е такъв. Сценарият е доста неблагоприятен и отгоре на всичко това, ако няма равнопоставеност, стоманът идва в Европа от други страни, без цените за въглеродния диоксид, каквито ще са през 2020 година, ще загази много. Това е отговор на вашия на въпросите, господин председател. Благодаря, господин Де Гехт. Благодаря, господин председател. Обещах да не отговарям на всички въпроси, тъй като няма време, но позволете да се върна на въпроса за енергийната ефективност, който е в центъра на нашата промишленост и БАЕСЕФ. Има две страни. От една страна трябва да си напишем домашното относно структурите и всички големи предприятия да имат системи за управление на а, енергията. А, ISO 5000. И на второ място, много се радвам, че все повече внимание ще обръщаме на енергийната ефективност в тези сектори, в които нямаме въглеродни емисии, защото приноса на химическата промишленост и тяхната продукция във всички тези сектори ще бъде по-видим, тъй като там енергийната ефективност може да бъде подобрена и в строителството, и в транспорта, така че енергийната ефективност е сърцето на промишлеността ценообразуването на въглеродния диоксид. Да, ние сме доволни, ако има единна цена в света за тези емисии. Всичко е глобално вече. Затова КОП-21 в Париж бе толкова важно, защото за първи път имаше споразумение в световен мащаб. Нека тогава да имаме на глобална основа глобално споразумение, без да си губим конкурентните предимства в Европа. И ако тази економика може да гарантира този кръговрат, и е кръгова економика, то това ще бъде отразено в продуктите, които произвеждаме. И ако част от бюджета на група като БАЕСЕФ се развива в тази посока, убеден съм, че тази економика, кръгова економика ще гарантира успех, но не бива да забравяме стойностната а, верига, цен, веригата на ценообразуването и създаването на добавена стойност. Председателя, благодаря ви, господин Дахест. А, бих искал още веднъж да приканя господин Тилман да вземе думата. Нека припомня тук на колегите, че и в двете части на нашето изслушване имахме представители на академичните кръгове. В първия панел беше тук професор Нойхов, а сега имаме доктор Тилман, който е написал докторат в институт и освен това се е занимавал с научно-изследователска работа в техническия университет. В неговата биография това фигурира, така че и в двете сесии имахме истински баланс. Споменавам само факти, не коментирам. Така че бихме искали да чуем отговора на въпроса на господин Салини. Благодаря ви, господин председателю по отношение на този въпрос за обещетенията, компенсациите в Германия, 160 милиона са те в Германия, това е, е размера за сертификатите и за непреките разходи на европейския енергиен пазар. Разбира се, всичко това трябва да бъде наложено върху брой на страните, но в бъдеще и тези 2 милиарда и 200 милиона компенсации се оказват един източник на голяма неравнопоставеност. И разбира се, поради това трябва да гарантираме равнопоставеност. Председателя, благодаря на всички участвали. Сега минаваме към заключителните думи. Господин Доминик Листори, който е директор на Генерална дирекция енергетика. Имате думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми членове на комисията и тре няма никакво съмнение, че енергийните разходи и конкурентоспособността ни изправят пред големи предизвикателства, но хубаво е да погледнем нещата от известно разстояние и да помислим какво сме постигнали в Европа благодарение на последствията от европейската политика и енергийната политика в частност. Възможно е да се гарантира обособяване между економическото растеж и енергопотреблението това разделение между економическия растеж и ценообразуването в енергетиката би спомогнало за регламентиране на енергийната ефективност и тук имаме успех. Нека кажа, че е, индустрията с Европейския съюз е, използва енергията не толкова ефективно, сравнено с нашите най-големи конкуренти. Това е несъмнено, ако проследим резултатите, които са постигнати, що се отнася до енергоемкостта от 20 години насам. Оставам с впечатлението, че новите технологии, особено в химическата индустрия, стоманодобива, производствата въобще крият голям потенциал за повишаване на енергийната ефективност и това е посока, в която трябва да продължим да вървим, защото така ще променим нещата. Това е първия коментар. Втория. През изминалите две години до голяма степен преодоляхме разликите между ценообразуването на нашите най-големи конкуренти, САЩ най-вече. И това става съвършено ясно, ако направим един преглед на цените на едро на електроенергията 1,7 пъти разликата за средните цени на електроенергията в САЩ 2012-2013 беше 2,5. Същите тенденции можем да видим и в областта на цените за търговия на едро с природен газ. И трета бележка – Важно е съвсем ясно да установим кои са отделните компоненти в ценообразуването на енергоисточниците. Вярно е, че ако в крайна сметка цените на енергийния пазар варират около 40% от разходите, не свързани с енергията, то тогава би трябвало да започнем открит дебат между държавите членки, не само чрез министрите, но и министрите на финансите, които отговарят за бюджета, защото в крайна сметка това се отразява на решенията, които се вземат на политическо равнище. Вие знаете, че сме взели решение да бъде направен анализ на ценообразуването в енергетиката, прави се първо изследвано, представено пред съвета и парламента. Този анализ ще бъде осъвременен и окончателните резултати ще бъдат представени някъде около лятото. Освен това, ще става все по-важно да се продължат тези разговори с държавите членки, парламента, съвета, за да може Наистина, енергийното ценообразуване и разходите за енергия а, да бъдат отразени в а, програмите, защото това ще е един важен енергиен показател. Знам, господин председател, че вашето внимание и това на комисията е насочено към тази а, тема. Ще внесем някои предложения през тази година. И що се отнася до важния дебат, ние трябва да преговаряме за рамката 2030 година в контекста, контекста на решенията на Европейския съвет от 2013 година. Ще засегнем различни аспекти, като целта е да направим стъпка напред, за да можем наистина да а, отразим този ключов показател и още една бележка. Всичките нови предложения, които ще бъдат внесени през тази година и които ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността на енергийния сектор – знаете, ще а, съставляват внасене на нова концепция за изграждане на пазара, за да можем да съвместим интегрирането на ВИ на европейския вътрешен пазар, но и в същото време да осигурим инвестиции, стабилност и да отчетем растящата роля на потребителите – защото потребителите би трябвало да участват много по-дейно в избора си, свързан с енергопотреблението, за да се изгради една нова панорама на енергийния пазар и това ще бъде една енергийна революция. Откакто беше открито електричеството, това винаги е било свързано с необходимостта да се плащат сметките за тока. Сега имаме реална възможност за избор по отношение на ергопотреблението и времето, в което това се извършва, а това ще бъде много важно за индивидуалната печалба и колективната печалба. Много важно ще бъде. Нека кажа съвършенно ясно, че ние ще предложим разработването на директива за енергийната ефективност и резултатите от нея, за да можем да подпомогнем инвестициите. Знаете много добре. Проекти има много, които са добри. Те са за междусистемни връзки, за енергийна ефективност, за е, инфраструктурата, за газоснабдяването, електроснабдяването и ще трябва от една страна да привлечем организаторите на такива проекти, от друга страна самите инвеститори. Това ще бъде изключително важна инфраструктура и това ще бъде един реален принос не само на Европейската инвестиционна банка, но на националните насърчителни банки и всички заинтересовани лица, които целят из повишаване на нашата конкурентоспособност в света. И ако вървим в тази посока, ще се умеем да осигурим равнопоставеност прямо нашите основни конкуренти и в заключение няколко положителни бележки. Нашите, а, нашият колеги работи в Антверпен, там има една голяма компания, която е решила да инвестира в рафини, рафинерии. Един милиард. Сега са го решили. И това е положителен сигнал. Що се отнася оценката за економическата изгода на този проект? И тази компания е отчела съответните економически съображения и ето един положителен сигнал, което ни приканва да постигаме все повече успехи за въвеждане на една стабилна, солидна законова рамка, за да подпомогнем конкурентоспособността си и да занижим разходите за енергия. Председателя. Thank you, Dominique. Благодаря, господин генерален директор. Благодаря ти, Доминик, за обобщението. Мисля, че това, което чухме, много интересно, много важно за всички нас. Благодаря ви, че присъствахте. Преди всичко трябва да благодаря на нашите оратори, на всички вас и на другите двама, които са в залата. И петимата направихте много интересни изказвания, поставихте много важни въпроси и трябва много сериозно да помислим по всички повдигнати от вас въпроси. Очаквам вашето ръкопляскане от залата. Thank you. And, uh, and, uh, uh, it is the end of our, uh... Благодаря. Това е края на нашето заседание на парламентарната комисия. По точка разни имате ли нещо? Нямате. Тогава следващи заседания 16 и 17 март. Ей, голяма почивка си даваме. Три седмици. Много ви благодаря. Всичко хубаво, приятна вечер. Сега ви моля колкото е възможно по-бързо да освободите залата, защото трябва да започнем заседанието на координаторите. Не за всички нас приключи работата днес.